Man sollte normalerweise, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht die bestrafen, die pünktlich sind. Deshalb warten wir jetzt. значи, нормално, колеги, не почваме на минутата, но а, все пак е време да започнем. Преди да, а, започ... да продължим, искам да приветствам с добре дошъл, добре дошъл а, тайванския министър. Е, тайвански министри и делегация от Тайван, които занимават с европейска политика и стратегия. Най-сърдечно ги е, приветствам с дошли в нашата комисия и се надявам, че посещението им в Брюксел ще е полезно, ползотворно и приятно. Добре сте дошли. Сега продължаваме с точка 8 от дневния ред. Представяне на проучване под заглавието Младеща в Европейския съюз и е, настоящите предизвикателства е, от гледна точка на Рант Европа и втората култура и е, културния и творчески е, сектор в Европейския съюз. Е, ключови е, е елементи от бъдещето развитие, предизвикателства и възможности. Преди това Йоханес Литселман, който е, е ръководител на нашия стратегически отдел, ще ни даде е, кратко представене на е, състоянието на е, работата и как този отдел е, подкрепя нашата комисия. Имаме е, доста нови членове, които може би не знаят как точно си, е, как, каква подкрепа получаваме от нашия политически отдел. И надявам се, че са тук да чуят презентацията за около 7 минути от представителя, ръководителя на този отдел след това ще продължим с представяне на проучванията. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря, че ми давате тази възможност да представя накратко нашите, нашия департамент, който беше създаден през 2004 година, като целта е да подкрепим комисията в нейната работа в сферата на изследванията. Е, отдела по политиките е част от а, е, е, структура, която е огледална на съществуващата. Това е за А и за Б, за кохезионните политики. Ние работим с а, комисиите по агри, по а, риболов и други. Както казаха, ние предоставяме експертотиза и изследователски а, капацитет не на индивидуални членове, а на цялата комисия. Това е основната разлика между нашата служба и EPRS, което предоставя отговори на конкретни а, запитвания на депутатите. Ние провеждаме изследвания, които са специално за Комисията по култура и това е полезно за процеса на вземане на решение. Например, помагаме да се изяснят технически, политически и економически въпроси в процеса на вземане на решение, също в процеса на а, транспониране и прилагане на европейското законодателство. Ние разполагаме със собствен бюджет, и а, също си сътрудничим с изследователската общност в целия Европейски съюз експертизата, която ние ви предоставяме, се характеризира с подход, който е органи... насочен към действията. Тоест, ние работим по конкретни сценарии и препоръки, които могат директно да бъдат прилагани в работата на комисията. Също така се стремим да предоставяме а, познания, които да са полезни за стратегическите политики на комисията. Понякога на, въпросите, с които се занимаваме, са чувствителни. Ето защо а, работим изключително в а, дух на а, солидарност и на прозрачност опитваме се да достигнем нашите цели чрез публикуване на обществени поръчки. Имаме много строги изисквания, когато избираме нашите сътрудници. Имаме комитет, който се управлява от външни служби също осъществяваме партньорски проверки срещу плагиатство и други. Мисля, че резултатите се виждат тук. Ние представяме различни брифинги, кратки презентации, понякога по-задълбочени анализ, различни форми на представяне на нашите, нашата експертиза. Всички наши изследвания се списват на английски и се публикуват изключително и само на английски. Това се дължи на факта, че преводаческите служби са по-ограничени и се дава приоритет на законодателните текстове. Но ако има някои изключително важни текстове, разбира се, може да поискаме превод също се опитваме да предоставяме резюмета на различните езици. Освен това, организираме панели, семинари и брифинги е, експертизата, която получаваме от нас, се произвежда основно вътрешно от нашия персонал. Тук има само двама колеги, които работят Искра и Шария. Е, така че а, а, е, това означава, че всъщност ние получаваме и а, експертиза от външни а, доставчици какви са предимствата. А, ние имаме достъп до много а, експерти в а, различни сфери, а, но същевременно недостатъка е, че понякога не достига време. А, всичко започва с решение на а, а, Комисията по култура а, да започне а, обществена поръчка, която а, отнема месец-два. След това даваме 6 месеца на изследователите да направ... проведат своето изследване. След това евентуално превод и контрол на качеството. И след това презентацията се представя тук. Това означава, че цялото това нещо отнема около 12 месеца всички наши а, продукти а, са достъпни за гражданите, намират се в интернет, на интранет също имаме вебсайт а, с допълнителна информация, присъстваме в Twitter – и имаме и а, хартиена версия в нашата библиотека. Um, накратко ще ви представя какво сме свършили през последния мандат. повече от 40 изследвания. Например, мобилност на артистите и професионалистите в сферата на културата изследвания за Разъм Плюс. Също така сме организирали пет въркшопа, като например този за защита на малолетните в дигиталната сфера. И накрая сме приключили две изследвания, които ще ви представим сега. за бъдеще искам да подчертая, че Е, ние в момента работим а, по а, изследванията, които ще запомним, започнем през следващата година. Това ще приключим към септември-октомври, като а, целта е да използваме по интелигентен начин нашия бюджет, всичко да бъде ефективно и да е в синхрон с целите на комисията и да създава допълнителна, допълнителна добавена стойност. За това ние очакваме обратна връзка от вас. В кои сфери искате да се фокусираме повече през 2020 година? И тук приключвам. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Благодаря, господин Лицелман, за вашето изложение. Наистина, е, вашия отдел предоставя ценна подкрепа на нашата комисия от много време сам. Надявам се, че и в новия е, законодателен мандат е, това ще продължи. Сега да, към колегите. Някой има ли някакъв въпрос към Пол Деп? преди да продължим с представяне на е, проучванията? Няма, но разбира се, колегата от е, политическия отдел е винаги на наше разположение с допълнителни въпроси. Значи, сега ние поискахме, възложихме това а, проучване от а, нашата комисия за двете а, проучвания. Двете проучвания бяха поръчани с оглед приоритетите ни в следващия законодателен мандат. Представители, които ще ни запознаят, представителите на Рант Европа са госпожа Аксел Дево и госпожа Фей Данкърли. Е, те ще ни запознаят с проучване на тема е, Европейското образование е, и младеща в Европейския съюз, настоящи предизвикателства и бъдещи перспективи целта е да се разгледат различните сценарии и как бихме могли да преодолеем предизвикателствата чрез тях. Предварително благодаря на нашите гости и е, сега е, ще им дам думата, като ги моля не повече от 15 минути да е, говорят, за да има време за въпроси и отговори. Имате думата, заповядайте. Благодаря, добър ден. Благодаря, че поканихте Рамт Европа да представим нашето изследване. Тук е, искам да обясня каква работа извършихме, защо как и какво установихме. Използваме един малко необичаен подход в контекста на образованието. За пръв път ще чуете за някои от сценариите, затова ще се постарая да обясня защо а, ние сме ги сметнали за най-подходящи. Според мен, тук в тази комисия всички ще се съгласим, че образованието и младеща имат първостепенно значение за бъдещето на обществото и също времено е много трудно да се прогнозира какво ще бъде това бъдеще. Все пак, ако се опитваме да изследваме а, тази тема, ще можем да а, подготвим пътя си на там и да изясним как една или друга политика ще ни доведе до бъдещото положение, което искаме. Сценариите показват какви промени биха могли през следващите 10-15 години да се наблюдават в света. И имаме предвид не само образованието, но и социално-економическите фактори, технологиите и начина по който те влияят върху обществото в бъдеще в сценариите оценяваме техните въздействия върху политиката. И така, как подхождаме? Първо, правим преглед а, на политическите документи, за да можем да установим кои са основните фактори за развитието на образованието и младеща. Един от тези фактори, например, може да бъде БВП. Промените в БВП могат да се отразят върху финансирането на образованието и обратното образованието да повлияе върху увеличаването или намаляването на БВП. Подходът ни е структуриран, за да разработим различни сценарии е, според прогнозите по всеки фактор. Дадох ви пример с е, БВП, прогнозата може да бъде или да се увеличава, или да е в застой БВП. Е, това може да доведе до определена степен на несигурност. След това е, трябва да видим доколко тези две прогнози е, могат да бъдат съчетани и логично обосновани. Пак с БВП е примерът. Ако има растеж на БВП и стагнация в образованието, то тогава трябва да се обясни на какво се дължи това. Така стигаме до четири различни сценария е, и според тези четири сценария проверяваме каква политика ще окаже най-голямо въздействие върху съответния сценарий. Какви са възможностите за политиката? Според нас има пет варианта – на основата на прегледа на литературата. Но ние сме ги разделили на две големи групи. Искаме да се насочим към онези, които, независимо от бъдещото състояние, ще имат своето място там. Освен това, ние искахме тези варианти на политика да бъдат приложими към е, широко разнообразие от е, национални особености. И разбира се, тези пет е, сценария не са единствените и не са взаимно изключващи се. Тоест, изборът на един сценарий не означава автоматично изключване на останалите или на някой друг. Накратко ще ги представя Първият а, е, е, вариант за политиката е обучение, което е съсредоточено върху учащите се с а, е, гъвкави пътеки. Тук имаме двустранно а, обучение и двупосочно а, движение. Вторият вариант е приобщаващо цифрово обучение. Тук въпросът е, че който е изключен от цифровото обучение, е изключен и от цифровото общество. Следващия вариант е, е целево инвестиране в образованието, като се обърне особено внимание на ранната детска възраст. За да не се стигне до вкустеняване на факторите за неравностойното положение – за да могат да бъдат пълноценни е, на пазара на труда и в е, обществото, трябва да се обърне внимание на социално-емоционалното развитие и на междудисциплинарния подход. Последния вариант, петия вариант е, на политиката е укрепване на учителската професия, което има отношение към всички политики. И така четирите сценария, които ние разработихме, това са четири възможности. И благоприятни, и неблагоприятни, включително и крайните сценарии. Те са различни според основните фактори. И те, както казах, не са само свързаните с образованието, но и с по-широката обществено-економическа среда. Всеки от сценариите е представен по-отделно, за да се види доколко е съвместим с някои от е, представените варианти на политиката. И тези сценарии са следващите. Разпокъсана Европа, обединена Европа, разтревожена Европа и Европа като Штраус. Разглеждаме ги а, е, от а, е, позицията на това какво може а, да направи Европа за своята политика. Първия сценарий. При а, разпокъсаната Европа образователната политика не се е справила с цифровото общество. Може да има насочено към учащите се обучение, но то ще е достъпно само на тези, които могат да си го позволят. Приобщаващото цифрово обучение, втория вариант, също е неприложим тук. При втория сценарий, Обединена Европа, образованието е, е основен приоритет. Тук има добро разбиране на потребностите на пазара на труда и добро съответствие между потребностите на пазара на труда и продукта на образователната система. Този сценарий е съвместим с а, а, пълното прилагане на приобщаващото цифрово обучение. Третия сценарий Разтревожена Европа тук цифровизацията има положителен ефект, но безработицата се шири, хората се притесняват за бъдещето си. Сценариите се насочват предимно към по-старите поколения и фактически не се обръща достатъчно внимание на подготовката на младото поколение за бъдещото общество. Тук образователните е, системи се влияят от промените на пазара на труда, но тук по-скоро се реагира и се изостава от е, промените на пазара на труда в е, резултат на цифровизацията. Четвъртия сценарий Европа като Штраус. Тук образователната политика се възприема като приоритетна, предоставени са достатъчно финансови ресурси, популацията в образованието не се променя, но сътрудничеството не се увеличава. С едно плахо прилагане на предложените варианти за политиката, този сценарий е възможен. Какво можем да заключим до тук? Тези сценарии трябва да се впишат в бъдещето на Европа, което може да се види по един или друг начин според тези сценарии. Както виждате, тук не казваме какво и как трябва да се направи. Ние обясняваме как избора на една или друга политика може да се отрази върху бъдещето на Европейския съюз несигурността се запазва по отношение на това какво искаме да постигнем с образователната и младежката политика през следващите 15 години, както и какво според нас означава успешна политика. И аз мисля, че тук имат голямо значение решенията на парламента. Тук в подробното обяснение на проучването може да намерите и по-подробно обяснение на инструментариума. Благодаря. Много е, ви благодаря. Други въпроси? Имате ли въпроси? Да. Петра Кабай Еват. Да, съвсем е, откровено ще ви кажа, че не зная каква полза може да има от тази, от тази е, студия, от това проучване. Признавам си съвсем откровенно, че съм доста озадачена. Не виждам ползата от това. So maybe I can answer with the... Може би ще отговоря. Една от целите на това проучване е да предостави каква е ситуацията каква ще бъде ситуацията и да представим а, възможни сценарии за това как би, би, би изглеждало бъдещето и какви са опциите, а, а, с които разполагаме, за да оформим а, и да м, а, ръководим това бъдеще. Това са решения, които ние трябва да вземем сега и как те биха изглеждали, ако ги приложим на практика в бъдещето не е задължително да а, приемате това като а, препоръки за а, а, политики. So, um, I can just add... И ако може само да добавя следното нещо. Идеята за тези сценари е те ви дават една картина за това какво може да бъде бъдещето и оттам нататък да търсим опции за политики, които да се прилагат. може би тук имплицитно се предполага, че някой има някои виждания, които могат да се използват Идеята на този подход а, е да се тестват различните политики спрямо различните сценарии, какъв е техния смисъл и нещата, които вие можете да контролирате а, като а, хора, от които зависи вземането на решение. Какви са действията, които бихте могли да предприемете сега, за да а, постигнете желаните цели? Така, това ви предоставя и се предоставя и инструмент, за да видите по какъв начин да оформите вашите политики, а, имайки предвид как би изглеждал света в следващите години. Милан Сфер. Hvala za besedo. Jaz se zahvaljujem za vaš trud, da ste представили изследка ваша разискване. Благодаря ви за е, усилията, които ще положите да подготвите тези е, проучвания и да ги представите тук. Е, наистина е, това е един е, доста така е, добър подход към е, образователната политика. Ясно е, че живеем в едно е, общество, подложено на много, изложено на много рискове, много трудно е, много е трудно е да се е, така е, реши в каква посока да се тласне развитието на образователната политика. Въпреки това, е, въпреки това, съществуват огромни различия е, днес е, между е, различните политически течения. Левите и десните имат различен подход към тези въпроси. Е, тези, които провеждат е, образователната политика, е, е важно да знаят предварително, т.е. много трудно е тези, които определят учебните програми, да знаят предварително каква посока ще се развива обществото, за да насочват програмите си адекватно. И например, официалното, е, формалното образование играе все по-голяма роля. Е, от друга страна виждаме, е, наблюдаваме как най-малките деца придобиват все повече знания, именно чрез медиите и в училище. И това им дава възможност в бъдеще да реагират интелигентно някои е, учебни системи са повлияни от тези промени. Имаме и е, образователни е, системи, които е, изостават и реагират много неадекватно на, неадекватно на е, тези предизвикателства. Е, ето защо аз е, съм признателен на европейски институции, които е, тези е, институции, които ни помагат е, е, да ориентираме е, своите политика и действие с оглед бъдещето развитие на обществото. Е, може би е добре да се спрем повече върху съдържанието и самите е, е, проучвания, защото доста се съдържа в текста, но може би все пак недостатъчно. Андерсен, господин Раковски. Много ви благодаря за тази презентация. Имам следния въпрос. Нашата комисия няколко пъти а, помоли а, за а, а, въвеждане на медийно обучение в училище. Какво е вашето мнение? Смятате ли, че това трябва да е задължително в образованието? Благодаря ви. Uh, Краткият отговор е да но когато проведохме проучването, това не беше, не беше взето предвид, но моето, моето мнение и кратки отговор е да. Uh, for... Много благодаря за това, че ни представихте вашето проучване. Имам въпрос по самото проучване защото не разбрах точно какво иска да покаже а, това проучване, затова искам да се у, у, убедя, че разбирам. Първо ни представяте тези сценарии и след това дали политическите опции трябва да се прилагат, ако този сценарий се случи или обратно. Защото ние като комисия по културата бихме искали по-скоро да можем а, да определим политиките а, преди а, да се окажем а, в а, сценарий Европа като Штраус а, или а, резервирана Европа. Е, ако аз предпочитам Обединена Европа, например, това означава, че а, трябва да се насочим към учениците, към а, цифровите им умения и така нататък това ли ни показвате вие, че ние като комисия трябва да търсим такива политики? Това ли е идеята? Идеята на сценариите не е, че ние имаме а, сценарий, който предпочитаме. Ние по-скоро искаме да ви предоставим а, визия за това как би изглеждало а, образованието това са възможните бъдещ, бъдещи а, варианти в случай, че се приложи нещо в сектора на образованието или изобщо в обществото. В тази кратка презентация не можем да представим всичко, което стои зад цялото проучване кои са различните фактори, които движат економиката, образованието, заедостта. Затова разполагаме с различните сценовари и затова се интересуваме в, отдел, за отдел, в отделни опции на водене на политика след това. Например, ако приложим това и това, дали то, ще бъде успешно, дали може да се повлияе чрез финансиране и така нататък. Или ако дали, дали ще на крайния резултат е, ще е, Обединена Европа или някой от другите сценарии. Какви е, действия евентуално могат да бъдат предприяти, за да може тези политики да бъдат успешни и хората, които работят в сферата на образованието, е, как, към какво трябва да се насочат, какви действия е, а, да предприемат и какви решения. Тоест, това е инструмент да ви помогне а, да. А, подгод... да изработите вашата визия. Когато кажем, например, че искаме а, да има а, цифрово обучение, какво означава това, какво разбираме под това, дали хората трябва да бъдат обучени, дали децата или а, учителите и така нататък, също можете да видите какви са рисковете, ако не приложите това или ако приложите дадено нещо въпроси като това, например, дали цифровото обучение би било по-ефтино или не и така нататък. If I may add to that, I think in terms of how to... Ако може и аз да отговоря тук, как да използвате това проучване? Можете да го видите от гледна точка на политиките. Какво би изглеждало при всеки един, бъдещето при всеки един от тези сценарии? сценари? Това ще ви помогне да видите на какво да обръщате повече внимание в зависимост от това какви резултати искате да постигнете. какво, каква, как, какъв искате да е крайния крайният резултат и така да определите вашите приоритети на, към какво да се насочите. Mrs. Fox. Um, Въпреки, че току-що е, обяснихте, че това са неутр... че сте неутрални и така нататък, все пак вие към кой сценариите и, и към сценарий искате да се насочим? Отговора би трябвало да е обедена на Европа, нали? Защото не искаме е, Европа, която е, да е като Штраус или фрагментирана Европа. Мисля, че това, между другото, не е много неутрален начин да погледнете върху а, неща, а, нещата, защото а, ако искате. А, а, Обединена Европа, не всички са съгласни с а, това. След това, ако видите а, а, Европа като Штраус, това тогава говорим за изолация, за безработица и така нататък. А, това мисля, че а, е, е въпрос за националните държави, които са много ясни какво точно искат, защото тогава това се представя като нещо отрицателно. Е, в дадена а, е, държава, а, държава членка. Тук а, това, което искам да кажа е, че това не е неутрално. Вие ни го представяте колко е прекрасно и колко е неутрално, всъщност то не е неутрално. Забравете за Брексит и това, че идвам от Великобритания. Between... Мисля, че сме хванати в капана на това, което препоръчваме и докъде искаме да стигнем. Мога да отговоря тук следното нещо. Че с нашето проучване се опитваме да бъдем неутрални. Разбира се, приемам критика за заглавията на различните сценарии, но като цяло нашето проучване е неутрално. Не съм. Други въпроси има ли, госпожа Андерсен? Първо, благодаря за презентацията. Трябва да е ясно обаче, че е, тук е, много от присъстващите слушат, но не са наясно какво точно искате да ни кажете. Това, което особено ме дразни, съвсем честно ще кажа, са тези, че тези четири сценария представят те от тях в мен възниква въпроса как се подреждат те, какво се разбира по тях, какво трябва да си представя под, при понятието фрагментирана Европа, когато чета фрагментирана Европа. Е, е, това означава е, износ е, на е, продукция, изнасяне на продукция навън, е, е, ръст на безработицата и така нататък. Е, значи, е, това е, грубо казано, моята представа за една фрагментирана Европа, е, което все още не е тази свър... супер държава не можем да кажем е, в никакъв случай, че всички европейски европейски, във всички европейски страни ще има е, същата тенденция е, спад в брутния вътрешен продукт, продукт и а, според мен тези... А, бихте ли ми а, хвърли малко повече светлина върху това? Какво точно означават тези четири сценария? По-скоро заглавията им. И а, различните показатели. Защо в този сценарий един показател се покачва в друг от сценариите пада, ако обичате да ми изясните. Е, сега искам да насоча вниманието ви към заглавието на проучването. Това не е, е поглед назад към бъдещето, миналото на Европейския съюз, а това е сегашни и бъдещи е, тенденции в развитието на Европейския съюз. Значи тези сценарии са ориентирани към бъдещето, което означава как бихме се развивали при е, един или другия сценарий. Може би това е така моето разбиране на, на е, вашата студия. So in, in terms of the, uh, how we came to the как стигнахме до тези сценарии? Започнахме с 28 критерия, прегледахме съществуващата литература – използвахме експерти, които трябваше да видят кои са най-влиятелни. Те трябваше да сложат точки на различните фактори. И е, разбрахме, че има несигурност по много от тях. И ако има а, проекции, ако нещо се увеличава или намалява, има доста насигурност. Затова отново използвахме експерти, да видим каква е връзката. След това клъстерен анализ направихме, за да произведем тези сценари. Те са съвсем последователно съставени, като сме използвали експерти. Ясно е, че няма това да удовлетвори всички, защото се използват е, е, екстремните позиции ако Европа не е обединена, то тогава някой ще ни попита защо нямаме обединена, а е фрагментирана и така нататък какво се случва с жените, например, на работното място, с различните сектори, с млади хора и така нататък. Могат да се зададат всички тези въпроси към всеки един сценарий. И всеки тези сценарии има подробни обяснения, където разглеждаме различните различните фактори, които са важни – е, ние тук съвсем накратко ги представяме е, и фокуса е върху заглавията. Е, но всъщност има доста повече дълбочина и се демонстрира по какъв начин от различните политики могат да повлияят върху образованието. Okay, thank you very much. Uh, I don't see further questions. Благодаря много. Не виждам по-нататъчно желаящи да вземат думата. Заповядайте. Съжалявам, на въпроса си не получих отговор. Какво разбираме под фрагментирана Европа? Ако обичате, обяснете. И въздействието а, върху, а, каквато и да означава тази фрагментирана Европа, върху а, всички държави членки защото не е възможно във всички европейски страни безработицата да пада или е, да се качва едновременно и така нататък. Някак си не е логично, ако може да обясните по-добре това. So, um, about the title, we... Сега за този сценарий, мислехме първоначално да я наречем социално разпокъсана Европа или фрагментирана, след това остана само разпокъсана Европа, но имахме предвид в социален смисъл. И позволете ми да добавя, гледахме а, политиката на европейско равнище, въпреки че има казуси в а, пълния текст на разработката – в които се посочва, че различните сценарии могат да бъдат приложими към различни държави членки. Но ние с сценариите не казваме, че те ще се реализират по един и същи начин и в една и съща степен в е, целия Европейски съюз. Не. като имаме предвид различията между държавите членки, миграцията, развитието на технологията, автоматизацията, вече има особености навсякъде. И тези различия в някои случаи са доста сложни. Иерархията на неопределеността – ако бъде приложена на ниво държави членки, вече много ще осложни проучването. Затова ние предпочетохме да работим на европейско равнище с усреднени е, величини. Herr Ninas. Въпросът, който поставяте на 47 страница е, след това на 61-62 е, за е, един Европа, всъщност на 65-та страница има отговор на вашия въпрос. Това беше отговор към... I'm, I'm grateful for experts. Аз съм много благодарна на експертите и винаги се радвам да ползваме техните познания. И във всеки университет знаят, че научните изследвания а, трябва да се проведат а, а, с а, много ясна методика и после да могат да бъдат защитени. Нали? Говорим за защита на научен труд навсякъде. И вие именно тази защита а, правите днес. И а, мисля, че това проучване може да ни помогне да намалим неблагоприятни последствия от някои отрицателни е, тенденции. Може ли като бизнес модел да бъдат е, приложени вашите разработки, за да можем да сме сигурни, че финансово обезпечени са именно е, тези варианти на политиката, които ще отговорят на демографските тенденции, на цифровизацията и на други промени? Аз съм убедена, че мнозинството от присъстващите в залата високо ценят а, вашата работа. Съвсем очевидно е, че а, след като сме в една европейска институция, ние ще обърнем внимание на равнището на Европейския съюз. Um, um, Имам въпрос за цифровизацията. Тя може да е положителна, но може да е свързана и с рискове. И цифровата грамотност на работното място, смятате ли, че може да бъде приложена навсякъде? И как тук се включват изкуствения интелект, роботизацията и други фактори? И тази грамотност на, на и за работното място може ли да помогне на а, хората да се ориентират на пазара на труда, да изберат професия, дали ученето през целия живот може да е един противодействащ фактор. В предишния мандат Имаше подобна разработка от един професор от Шефилдския университет. Той я и представи тук пред нас и ми се иска има интерференция от слушалките и се получава микрофония. И това затрудни преводачите. Извинявам се, дано да разбрахте въпроса ми. Преди това искам да добавя нещо. Всички проявиха интерес към конкретните случаи, към казусите. И мисля, че едно по-задълбочено проучване заслужава и внимателен прочит. Преди да критикуваме, е добре да се запознаем с текста за 15 минути не може да бъде изчерпано цялото богатство на и дълбочина на изказване, на проучването. В контекста на това проучване не сме обърнали внимание на въпроса, който вие поставяте. Той е извън нашия предмет. А, нашето проучване е по-скоро свързано с училищното образование, а не с ученето през целия живот. Okay. Are there still questions? Има ли други въпроси? Uh, е, sich... Не виждам. Тогава наистина ще ви, ще ви препоръчам е, да се запознаете по-подробно с е, това проучване и ако има въпроси, ще ги отправите към политическия отдел. Благодаря много. Наистина е, давате ни е, храна за размисъл по различните сценарии е, Това е, е така вид, е, получаваме вид насоченост от вас, насока е, как е, е като модел на, на размисъл за е, бъдещите сценарии и съответните е, е, мерки. Сега следващото проучване е, което е, ще ни бъде представено от е, госпожа Клементин Дебов е, от КЕ Европейски въпроси и госпожа Дената Споксиус от PPMI Център за научно-изследователски център по публични политики. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с презентацията. Първо ще припомня какви са целите на това проучване. Първо да се разработи един комплект от сценарии, които ще ви бъдат представени от колегите в последствие, колегата в последствие и да маркирам различни тенденции в културния сектор на европейско равнище, така че да могат да бъдат определени съответните политики след това да се е, маркира и очертаят и правните, правната рамка и накрая е, да предложим препоръки към е, Европейския парламент. Сценариите и препоръките ще са в сърцето на тази презентация. Те обаче се коренят в един анализ на сегашното положение, е, за което сме черпили информация от преглед на литературните източници е, на европейско равнище. Е, работили сме с различни асоциации. На европейско равнище правим всичко това, както, знае, както споменах. Така че това е така общо уводни думи за проучването. А сега ще дам думата на е, Доната Споциус, която да ви представи с е, студията и по-скоро с е, препоръките. Благодаря. Първо, съвсем накратко, да ви кажа как стигнахме до тези сценарии. Първо анализирахме наличната литература, това, което е, колегите, е, колегата каза. Е, отчитайки възоснова на съществуващото литературата, ние проведахме три проучвания, като е, модифицирахме съществуващата политика, събрахме над 200 отговора от е, различни асоциации и е, действащи в този сектор. Е, е, във втория тур ги обобщихме на един семинар, на който обсъдихме тези сценарии и пренасочихме, префокусирахме ги и ги доразвихме е, с други думи, развихме една система, точкова система, с която определяхме доколко е вероятен, възможен един или друг сценарий. Имахме и вдъхновяващи, и е, деструктивни сценарии. Вдъхновяващите бяха тези, които е, бяха по е, така, е, предпочитаните, вторите по-малко предпочитаните. Интересен въпрос тук беше културното разнообразие. Поради липса на време няма да ви представя всички сценарии на диапозитивите, а само ще се спра на тези, които са по-вероятни, които има, биха имали по-че значение. Основното е, че тази е, това, е, група, е, всъщност културния сектор представлява различни групи от обществото. Е, платформите, е, цифровето бъдеще, което е, се ръководи от платформи, ще бъде предизвикателство пред етични и културни проблеми и разнообразието на, в културния сектор. След това виждаме колко важен фактор е транснационалната мобилност, особено движението на професионалисти, работещи в този отрасъл. При, при така негативния сценарий, е, виждаме, че е, служителите, работещите в този сектор ще продължат да бъдат ласкани от неблагоприятни економически и социални условия е, сектора, колкото до умение и образование, този сектор ще гарантира така по напредничави положение в обществото Е, липсата на финансиране и възможности за професионално развитие на работещите в е, сектора може да доведе до е, загуба на професионални умения, деквалификация. Следващите ударение върху финансовата устойчивост. Много се обсъжда този проблем. Първо, в положителния сценарий виждаме, че културния и творческия сектор в Европа ще остане силно конкурентен. Той е, обаче ще се сблъска и с все, по-трудно, е, все повече трудности в е, финансирането. След това имаме и екологичния аспект. Тук виждаме, че този сектор вдъхновява и насърчава е, промени, индивидуални и е, обществени, но е възможно е, цифровият отпечатък да се отрази, когато се свалят крупни масиви от данни, това може в значителна степен да навреди на околната среда. Предпоследната област е, е разнообразие и е, интегриране, интеграция. Тук е, имаме един проблем с положителните сценарии. Този сектор насърчава интегрирането, но при негативния сектор демографните промени ограничават участието в творческия сектор. Освен това, достъпа до този сектор ще си остане труден в селските и по-крайни, по-отдалечени райони. И накрая, последната област, в която, а, която анализирахме, е ролята на културата и изкуствата в европейските демокрации. Тук аспирационните, а, инспирационните, а, желата, жел, желаните сценарии споделят ценности като демокрация, човешки права и свобода на израз, докато негативните са, наблягат на нарушаване на художествената свобода и така нататък ние групирахме препоръките в 6 групи. ще започнем с културното разнообразие културно, критериите за културно разбразие в, в критерия културно разнообразие в конкурентната политика е важно, трябва да се гарантира насърчаване на това разнообразие в развитието на изкуствения интелект и технологиите. Това е важно да бъде отразено в директивата за аудиовизуалните е, услуги. В в на, правилата на пазар на труда, правата на социално осигуряване са важни е, теми, които обаче може би трябва да се разглеждат в синергия с е, Комисията по заетост. Е, в призоваваме за гъвкави възможности за квалификация и преквалификация. Е, програми за обучение през е, целия живот. Е, препоръчваме да бъдат включени в тази група програми, програмите за Това са въпроси, които, въпрос, който бе споменат в предишната група въпроси, професионалната грамотност или грамотност на работното място Колкото до устойчивост, тук говорим и за финансова, и економическа, и организационна устойчивост, както и екологична такава. Трябва да се подобри финансирането и да се заде благоприятна среда за операт... действащи в тази сфера, както с финансова, така и с нефинансова насоченост. Но това са въпроси. Въпросите, свързани с екологичната устойчивост, могат да бъдат разлежени заедно с комисията ЕНВИ. В проучването предлагаме механизми за поемане на ангажименти, както например връзка с равенство между половете, достъп до университети, за да се гарантира максимално широк такъв. И накрая, колкото до изкуствата и културата в нашите демокрации, предлагаме да се засили сътрудничеството с съвета на Европа в рамките на програмата Култура и демокрация, да се насърчава свобода на израза, да се да се е, разработват споделени е, инициативи в областта на културата. Първата програма е, е Творческа Европа. Тя е първата основна програма, която да подпомага, да подкрепя тези е, инициативи. Е, трябва да е, има ясна е, линия, е, ясна е, бюджетна линия за е, тези, е, тази сфера. Трябва да се използва и е, фонда, пенсионния фонд, е, Но изследователска и развойна дейност е, трябва също да бъде насърчавана. Трябва да работим с а, е, общността за а, новаторство и знания и а, накрая подготвителни действия тези. Е, тази вашата комисия може да работи за социално-новаторски е, проекти, е, които да играят водеща роля в разказа за Европа. Някои основни послания. Искаме да наблегнем това, че творческия подход ще е отрешаващо значение в една цифровизиращо се общество че този е, сектор може да допринесе в значителна степен за една е, демократично общество и да контрира в известен степен е, демографските промени и да играе важна роля в борба с е, измененията в климата. Това са е, функции, които могат да бъдат насърчавани. Благодаря. Сега имате думата за въпроси. Мадам Фарон. Merci beaucoup pour votre étude euh, intéressante. Благодаря за това интересно проучване. Един малък, една малка про, подробност е, е, е, свързана с разнообразието, би било хубаво да се преведе и на други езици, защото само на английски ни затруднява. Може би не съм чула добре, но трябва да добавите вероятно в своята таблица следното е, е, е, външни влияния върху културния облик на Европа и економическото измерение е свързано с това. Може би това ще ни води в нашата работа и може би това може да насърчи един важен дебат по е, данъчното облагане и е, други е, въпроси. Този външен, това външно измерение, което не виждам в вашето е, проучване е, и сякаш е, така липсва в насоките, които е, давате. Ще, от... ще отговоря на английски. може би не е добре отразено тук в препоръките, но тези въпроси са посочени в проучването, там където е, имаме състояние, имаме цяла глава е, за технологиите, и а, други важни въпроси, които присъстват в а, доклада. А, отбелязвам си, че действително, а, действителност, може би трябва да добавим а, този критерий за разнообразие и това да бъде по-добре обяснено. Така ще отразим това, което вие препоръчахте. Намира се това на страница 46 от доклада. Там можете да видите повече подробности. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за вашата презентация. Много интересно беше. Участие сте покрихте въпроса въпроса, който е много чувствителен за а, свобода на изразяването, свобода на медиите и аз а, бих искала да имате а, по тази а, сфера по-конкретни препоръки, защото наблюдаваме различни явления от една страна е, опити за потискане на свободата на творчество и свободата на изразяване в е, някои страни. Не е нужно да ги назоваваме. От друга страна съществува явлението на фалшиви новини. Нещо, което също трябва да разгледаме, да се опитаме да го ограничим и евентуално е, да покажем някаква отговорност при представането на фалшиви новини. Ако може да ни дадете някои подробности, виждам, че дали това е включено във вашия доклад и така нататък. Uh, thank you for, for your comments and, and... Uh, Благодаря е, за вашите коментари. Това е в препоръките, е, там където говорим за политики за ограмотяване, цифрово ограмотяване, борба с фалшивите новини. Ние сме направили някои препоръки, като например да има пилотни проекти или доклада по собствена инициатива да се стимулира творческото мислене и вземаме примера на това, което е направено в обучение а, за, за филмово изкуство. А искам също да добавя, че на страница 18 се намират препоръките, които са свързани с това, което вие споменахте. Ние препоръчваме структурно сътрудничество с съвета на Европа в рамките на културния диалог, да се запази е, свободата на изразяване, активни граждански проекти, които са творчески и са свързани с борба с фалшивите новини. И като цяло културните проекти могат да бъдат е, добър инструмент. Е, много благодаря, Френ Ранковски. Sorry. W imieniu grupy APP chciałbym podziękować za prezentację tych opracowań. За... От групата на Народната партия искам да благодаря за вашият е, анализ. Прочето вашите препоръки за творческия и културния сектор – и като докладчик а, за програмата Творческа Европа имам следния въпрос към вас. Всеки път, когато говорите за изкуствен интелект, това възможност ли е за вас за, за развитие на тези сектори или е заплаха? Е, е, защото в момента мнозинството са малките и средни предприятия. И също какви са вашите препоръки по отношение на финансирането на творческите сектори чрез различните инструменти на Европейския съюз, Творческа Европа, социалните и структурни фондове и така нататък. Е, благодаря за вашите коментари и въпроси. Изкуствен интелект да, може да бъде и заплаха и възможно, Защо е заплаха? Защото начина по който се използва може да бъде заплаха за културното разнообразие. Виждаме, че много често се копират едни и същи съдържания – а по отношение на възможностите, изкуственият интелект ни дава възможност да видим какви са различните източници, как могат да бъдат използвани филми, наследство. Мисля, че обучението, продължаващото обучение цели да помогне на тези сектори да бъдат конкурентно способни и да се работи с, с различни е, екипи а, междусекторно и така а, изкуственият интелект ще се превърне повече в а, в възможност, а не в заплаха. И действително тук малките и средните предприятия са основен играч и те предоставят възможности за обучение и какво препоръчваме по отношение на финансирането. Съществува Творческа Европа, Хоризонт Европа може да бъде полезна програма във втория изтълб, структурните фондове, също са инструменти в Европа, които могат да подкрепят културния и творчески сектор. Все повече а, части на Европа се включват тук в, в, в една от нашите препоръки е по-добра връзка с програмата Косме, с Еразъм Плюс в постоянна мобилност, развитие на умения. Това са неща, които сме препоръчвали в други от нашите доклади. Правим връзка с Еразъм Плюс. И относно финансиращите програми, искам да подчертая, ролята на външните договори за финансиране на малките и средни предприятия, защото те много често нямат достъп до финанси, а сега това е интересен източник на финанси и в бъдеще това трябва да бъде подкрепено, особено в Invest EU. I think uh, uh, Това е една от препоръките и последно подготвителни действия, които биха подкрепили микса между социални иновации и а, културни а, дейности в а, обществото. Uh, да, благодаря. Много интересен доклад наистина. След пет годишен, много активен мандат в тази комисия, виждам тук в този документ отразена цялата работа на нашата парламентарна комисия. Виждам мои думи, мои инициативи, за една от тях изключително много настоявах през е, целия мандат. И това показва колко важна е работата на парламента, е, когато ние настояваме за прокарването на едни инициативи пред е, комисията. Те намират своето естествено продължение. За това смятам, че тази разработка е особено полезна. И мисля, че именно по този начин можете да кажете, е, че това, което говорим е, тук, аз лично от 2014 говоря за инициативата Steam, а вие вече можете да направите една оценка на резултатите. Е, тук имаме един новоизбран а, състав и може би не всички все още осъзнават каква голяма мощ имаме съсредоточена в ръцете си и колко неща можем да променим. Заповядайте, госпожа Бънтинг. Точ, страница 78. Там говорите за творческия сектор – в който има предимно самонаети и свободни професии, както и хора, които реализират отделни проекти. Поне в Обединеното кралство картината е точно такава. Има ли нещо, което може да се направи, за да се насърчи създаването на търговски дружества? защото така мащабът е, може да е по-голям и няма да търсят е, финансиране на отделните продукции. По-човешко някакси, по-здравословно, по-разбираемо е, вместо е, да работиш е, да работиш по един тримесечен договор, да имаш някаква време на сигурност и след това да не знаеш къде и от какво ще дойде. Благодаря, благодаря ви. Наистина е много интересно това, което сте разработили. Actually, what we see in the sector is that there are, there's a bit of a lack of a middle да, наистина, много трудно е да се намери един среден път и да се каже кое е оптималния размер на предприятията. В условията на свободна практика е възможно сдружаването на творците. Затова е добре да се насърчава на местно равнище обединяването на тези хора, които а, могат да са в центрове, в а, споделено работно пространство, в а, сдружения, в а, клъстери. И, има най-разнообразни форми, които са не непременно търговски дружества. Така се развиват и нови навици. Това е много е, характерно за сектора. Тук имаме малки предприятия и те не могат, така както е в други, е, примерно в информационните технологии, да растат безкрайно. Благодаря, Никлас им. Ние нас има думата. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Много лесно и разбираемо. И се опитвам да видя връзката между пълна, пълния текст на разработката и вашата презентация. Вие сте посочили тук едни сценарии а, в отделни категории културно разнообразие, пазар на труда и така нататък, но не ги намирам в а, пълния текст на разработката или не са наречени така. Има благоприятни и неблагоприятни сценарии. Това ме заинтригува, но не мога да ги намеря в разработката. И в духа на казаното току-що, проверявали ли сте изследвания които да показват обвързаност между финансово състояние и творческо вдъхновение. Това има особено голямо значение за свободните професии. Да, благодаря. По първия въпрос ще се опитам да ви отговоря. От страница 60-та нататък имате описание на сценариите за пазара на труда, и останалите фактори. Имате и неблагоприятните и благоприятните сценарии, както и степента на вероятност те да бъдат реализирани. Това е изчислено количествено. Нашите експерти посочват доколко вероятно е един или друг сценарий да се реализира по този начин. А в някои случай, може би не, не виждате пряко връзката, защото имахме ограничение във времето и можехме само бегло да нахвърляме федри штрихи сценариите. Но пак повтарям, от 60-та страница нататък имате подробното обяснение в резюмето. На страница 8 има и една таблица на по-вероятните и по-малко вероятните сценарии – некултурното разнообразие, но примерно ролята на изкуство и културата в европейското общество, ще го намерите. Може би леко се разминават формулировките, но съдържанието е едно и също. Да, благодаря. Имаш още един въпрос. Съвсем накратко на втората част от вашия въпрос. Ако си беден, по-добър творец ли си? Не, такива резултати, е, такива научни изследвания най-малкото не сме е, намирали, но така или иначе за иновациите разпокъсаността на сектора е ограничение. Мнозина творци имат и други професии, и това не им пречи те да разгръщат своя творчески потенциал. Творчеството в бъдеще все повече ще се нуждае не само от творческото вдъхновение, но и от управленски и предприемачески умения. Има много инициативи в тази посока за да може да се създадат още по-добри условия за творците да творят и да се развиват. Не виждам други желаящи да вземат думата. Благодаря ви много още веднъж. Комисията иска ли да вземе отношение? Заповядайте. Да, благодаря. И според нас е много интересна тази разработка и, и тя а, съответства на рамката, която сме разработили за изкуство и културата 2018 година, особено като имаме предвид приоритетните действия в а, работния плат за културата 2019-2022 година, който в момента се реализира съвместно с държавите членки. Да, благодаря. Благодаря ви за презентациите, благодаря ви за разясненията. Прекъсвам за половин час, защото господин Наврачич ще бъде тук в 17 часа според първоначалния план. Имате време за по едно кафе. Thank you.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 Госпожи и господа, uh, За тези, които са в uh, залата, uh, предимно е това съобщение. Знам, че е трудно да се върнем, но не можем да чакаме и да караме и господин Навръчич да чака твърде дълго. Знам, че сте към края на мандата си като комисар. Много важно е да ви чуем, да направим равносметка на постигнатото и да разберем какво предстои. Много благодаря, че отделихте време да дойдете. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Добър ден, госпожи и господа. Преди всичко, Искам да ви поздравя за избирането ви в изборите за Европейски парламент. Смятам, че това е много важно възраждане на европейския дух. Поздравявам ви! Ще започна с малко по-дълга реч от обичайните ми – Както каза и госпожа председателката на комисията, към края на мандата си сме в този състав на Европейската комисия и това е един чудесен повод за равносметка на постиженията през изминалите пет години. Ето защо ви моля да ме извините, ако този път по-пространно направя моето встъпително изказване. За мен беше чест да отговарям за образованието, изкуство, културата, младеща и спорта. Именно това е ресора на вашата комисия. Какво постигнахме през изминалите пет години? С гордост мога да кажа, че съвместните ни усилия бяха възнаградени. Инвестирането в младите хора, в техните знания, стремежи и компетентност вече са основен приоритет на Европа. Признава се, че Образованието, културата, младеща и спорта могат да изиграят ключова роля в изграждането на конкурентно способна, устойчива Европа, която в бъдеще ще даде шанс на всеки да се реализира пълноценно. в общество, в което има взаимно разбирателство, взаимна подкрепа, споделяне на общото и силно чувство за европейска идентичност. Европейското образователно пространство мисля, че е квинтесенцията на този проект. Към 2025 година искаме да имаме пространство, което да е общо за младите хора и трансграничното сътрудничество да е стандарт за университетите. Високите научни постижения – и мобилността ще ни дадат възможност да постигнем едно ново равнище в образованието. Всъщност, вече се увеличават възможностите. Малко повече след година от призива на европейските лидери през 2017 година, вече основите са на лице. Имаме предложение на комисията, след което държавите членки се ангажираха взаимно да признават дипломите и ключовите компетентности, като цифровите умения и предприемаческите умения, за да можем да утвърждаваме нашите споделени ценности в европейското измерение на обучението. Държавите членки се поемат грижата след завършване на училище младежите да могат да говорят два чужди езика и да имат необходимите знания и умения. Учението трябва да започне рано и да не спира никога. Поради това е много важно да дадем на европейците не само технически умения, но и менталитет, на гласа да се учат през целия си живот, да мислят критично, да живеят пълноценен е, живот и да поддържат е, тясна, неразривна връзка с е, своите съграждани. Именно това изгражда нашите общества. Мнозина са склонни да се подадат на страховете, вместо да търсят възможности, да следват, а не да творят, да получават, а не да се стремят да намерят. Образованието играе важна роля за бъдещето на европейското общество. За мен това е много важно. В началото на мандата си, през март 2015 година, след поредица терористични атентати, подпър... подписах Парижката декларация заедно с министрите на образованието за популяризиране на, спо... на споделените ни ценности чрез образование. За целта комисията предприе много инициативи като виртуалния обмен по Еразъм Плюм, плюс или мрежата на ролевите модели. Така се изграждат общности и се предлагат нови възможности. Преди два месеца обявих 17-я консорциум на европейски университети. Обеден съм, че те ще са примери за подражание на останалите, защото така запазваме този основен стълб на европейското образование. Така ще се предложат по-добри и по-широки възможности за студенти, независимо от техния происход. и така ще бъде по-приобщаваща, по-конкурентно способна и привлекателна Европа. Скоро ще започне следващата изпитателна фаза, но съвсем ясно трябва да кажа, за да можем да вдъхнем живот на европейското образователно пространство, крайно необходима ни е, е програмата Еразъм. Когато празнувахме е, нейната годишнина, отбелязахме как промени живота на милиони европейци. За следващия бюджетен период е, комисията предлага Еразъм да се разшири, да стане по-достъпен от всякога. Еразъм е символ знакова програма, но тя може да бъде и усъвършенстване. Аз поделям вашите виждания, че трябва да стане по-достъпна за всички, независимо от социалния им происход, чрез нови възможности за учене в чужбина, създаване на по-гъвкави форми за целта и чрез улесняване на достъпа на малки организации до програмата една много перспективна схема, която дава възможност да отворим а, програмата за повече хора е програмата Откриете Европейския съюз. Тази програма дава възможност на 18 годишни да пътуват из цяла Европа. Някои от тях пътуват за пръв път. Опознават нови общности, нови страни, срещат се с нови хора, проучват и нашите споделени ценности, културата и историята на Европа. Откри Европейския съюз трябва да бъде неотменна част от бъдещата програма Еразъм, защото вярваме, че тук имаме огромен потенциал. Натрупва се безценен опит от европейските младежи. Започва едно пътуване, което ги ангажира все по-тясно в техните общности. Насърчава ги да ползват и други програми на Европейския съюз или други елементи на Еразъм. Освен Откриете Европейския съюз, има и друга програма, която може да доведе до благоприятна промяна, а именно Европейския корпус за солидарност. Тази програма е в самото си начало, но аз съм много впечатлен как въодушевени европейски младежи подпомагат нуждаетите си. Над 100 000 се записали, над 20 000 са реализирали доброволческа работа по места. Това заздравява спойката в нашето общество, за да можем наистина да реализираме прояви на солидарност и допълнителни възможности, включително в хуманитарната област. Европейския корпус на, за солидарност овластява младежите, дава им възможности те е, да определят облика на нашето бъдеще. Това отговаря и на новата стратегия на Европейския съюз от началото на тази година. Основна цел е да се разшири диалога е, с младежите, е, да се достигне до всички тях, особено тези, които не членуват в младежки организации, които са изолирани или се чувстват изоставени и изостанали. Един нов младежки координатор ще помогне да се чуе техния глас в формата на комисията. Аз поех един ангажимент в началото на мандата си да стигна до над милион и половина младежи чрез преки контакти, срещи и Европейската младежка седмица за периода на моя мандат 2014-2019 защото действително смятам, че трябва да активизираме диалога с младите хора. Тези дейности, според мен, са част от мотива толкова много младежи да гласуват в европейските избори през май тази година. Госпожи и господа, позволете ми сега да кажа няколко думи за спорта. Физическото възпитание, здравословния начин на живот са приоритет за мен – Говорим за масовия спорт, но не само. Ето защо през 2017 година отправих призива от Тарто за здравословен начин на живот е, съвместно с е, комисаря, който отговаря за е, селското стопанство. Така предприехме редица действия в областта на изхранването, иновациите, научните изследвания, младеща и спорта. По време на моя мандат организирахме и Европейската спортна седмица. Петото издание следва съвсем наскоро в град Еспол, Финландия. Това е едно истински европейско движение, което активизира милиони за по-активен начин на живот. Над 13 милиона души очакваха в 37 хиляди различни прояви във всички държави членки. Спортът има значение не само за здравословния начин на живот. Той има значение за изграждането на по-споено общество и за социална мобилност. Европейските спортни а, награди дават възможност за социално приобщаване чрез спорт. Надявам се, че бъдещата програма Еразъм ще предложи по-големи финансови възможности и за спортисти, и за масовия спорт. Уважаеми госпожи и господа, също както образованието, културата заема видно място в програмата на Европейския съюз. В Гьотеборг през 2017 година държавните правителствени ръководители подчертаха значението на образованието, културата и творческите дейности за 2019-2024 година беше поет ангажимент за инвестиране в култура и културно наследство, които са е, сърцевината на нашата културна е, идентичност. С е, гордост дадох своя принос. През 2018 година с новата Европейска програма за културата дадохме нов класък на културната ни политика. Така популяризираме културата в цифрови единен пазар, в новата директива за авторското право, с новите възможности за творците. Друг пример как става все по-видим профила на културата и творчеството е новата инициатива в областта на технологиите културата и бизнеса, които да бъдат обединени в единна мрежа. Като част от стратегията за предстоящия финансов период, комисията предлага нова научна и новаторска общност, която да бъде факт през 2022 година. Това ще създаде нови работни места, ще доведе до економически растеж и социално развитие. Разбира се, Европейската година на културното наследство 2018 година обхвана над 6 милиона участници в 37 държави в десетки хиляди прояви. По такъв начин показахме колко важно е, е, е културното наследство за социално-економическото развитие. Културното наследство е част от нашето битие, от по-доброто ни бъдеще. Културното наследство е двигател на нашите усилия да вървим напред. Комисията предлага да продължи тази дейност и през следващия период. В заключение искам да кажа няколко думи за програмата Творческа Европа, която до сега ни даде възможност да свържем над 2000 е, културни и творчески организации и обхваща всички форми на творчество. Постигнахме аудитория от 77 е, милиона е, души. Това показва, че творческа Европа заслужава своето място в следващия програмен период и следващия бюджет. И най-сетне, госпожи и господа, искам да благодаря на вашата комисия за неотклонният, въодушевен принос а, към ресора, в който отговарям. Вашата подкрепа беше неизменна и решителна за всичко, което постигнахме. А, било то а, чрез а, Откри Европейския съюз а, като пилотен проект или други дейности или пък създаването на Европейския корпус за солидарност и то по средата на бюджетния цикъл. Аз се надявам тези контакти, това съдействие да продължат, защото те помагат за реализирането на толкова много инициативи. Вие винаги сте били най-големия ни съюзник, най-верният ни партньор – и а, е, искам да ви благодаря за всички конструктивни предложения. Вашия мандат те първа започва, а моя приключва. През следващите няколко е, седмици ще започне първия кръг преговори за следващото поколение програми. Обеден съм, че набраната политическа инерция ще се запази, за да може новите програми е, да бъдат колкото е възможно по-силни. Аз съм готов да ви съдействам за бързо реализиране на всички предложения. Пожелавам ви плодотворна работа и отлично сътрудничество с моя наследник. Благодаря. Thank you very much, Commissioner. Ich möchte jetzt, äh, Благодаря много, господин комисар. Сега ще дам възможност за въпроси от депутатите. Ще започнем с координаторите Михаела Жодрова. Благодаря много на господин комисаря за неговия преглед на свършеното през последните пет години. Вие основателно така и добре подредихте инициативите, които са били успешни. В последните пет години ние отбелязахме 30 години от създаването на програмата Еразъм и използвахме възможността да покажем, че Еразъм е една много успешна програма. Тя се стабилизира и всъщност предложението да се удвои бюджета за тази програма сочи, че нашите усилия е, и работата ни с вас, е, работата на нашата комисия с вас е, дава плодове. Ние постигнахме увеличение на бюджета за този едния период. Това ни насърчава да искаме, това ни насърчи сега да поискаме отрояване на бюджета. Няма съмнение, че трябва да се увеличават ресурсите, заделени за тази програма. Друг важен момент, друга важна програма е Творческа Европа. Тя изигра важна роля при отбелязване годината на европейското културно наследство. Това беше една важна инициатива, която е, изискваше много усилия и много от дейностите, е, свързани с нея, все още дават своите плодове. Мога да ви е, цитирам конкретни примери на училища, които участваха в е, годината на културното наследство с голям успех. Благодаря ви за това, че подпомогнахте и подкрепихте и образованието и обучението в, за предприемачество и бизнес. Спомням си и друг ваш реч, където е, отбелязахте тези неща. Благодаря ви и за помощта ви за Европейския корпус за солидарност. Това е една програма, която отново бе разработена под вашето ръководство и аз е, високо оценявам е, това, че вие се вслушахте в е, нашите забележки, в нашите препоръки. Вие се вслушахте в гласа на Европейския парламент, което е много важно. От, в лично качество трябва да кажа, че наистина вие отговорите на очакванията ни. Можем да започнем сега новия период с нови сили, но бих искала да чуя от вас малко по-подробно какво какво според вас заслужаваше допълнителни усилия? По къде имаше още така поле за, за работа, за да имаме окончателен успех? Well, for me, um, the most important... За мен най-важната част от моето наследство, което би трябвало да бъде продължено. Е да продължим постиженията в образователната сфера а, постигнали сме някои неща, но а, Европейския университет като едно цяло трябва да бъде реалност. А, е, съвсем скоро ще присъствам на един семинар а, за европейските университети по изкуствата. Но а, тези обединения са все още обединения, които не са се превърнали в университети и след това а, трябва да заздравим а, пътеката за ученето през целия живот. А, трябва да а, съединим елементите а, през ноември, на 1 ноември ще бъде срещата на министрите по образование и те имат нужда от вашата визия и подкрепа за тези проекти. Мисля, че това е най-важното, ако трябва да избера най-важното, защото европейската образователна зона е бъдещето на Европа. Това е основата за по-добро сътрудничество между държавите членки, между поколенията, между обществата и това е предпоставка за по-добри политики. Благодаря. Госпожа Камерверт, благодаря комисар Навраче за вашата преглед на свързаното и Хубаво е, че в крайна сметка, въпреки някои различия, е, работихме добре и свършихме добра работа. Бих искала обаче да хвърля малко поглед към бъдеще. Вие е, споменахте за е, Европейското образование университет. Това е нещо, което предложи Европейския парламент в миналата година така набрахме скорост това отношение, но е, сега се опасявам, че е, ще се забави това темпо, ще загубим инерция, защото е, някои държави членки, е, държавите членки всички са съгласни, че трябва да го придвижваме напред, но когато стане дума за конкретно е, е, прилагане, вече започва спорове за това кои са общите ни цели и а, е, ми се иска в бъдеще, докато вие сте а, е, тук, да, и след това с вашия а, е, приемник, а, парламента и комисията, а, да се опитват да дават така, да, да тласкат държавите членки да погледнат е, сериозно на този въпрос, е, а именно е, да погледнат сериозно необходимостта да придвижим напред работата ни по европейското образователно пространство. И е, това трябва да е един от въпросите, които ни занимава сериозно. След това финансирането на Еразъм. Плюс да, е, комисията предлага е, двойно е, отвояване на, на бюджета за тази програма но ние трябва да помогнем да се убедат, да бъдат убедени държавите членки, че в крайна сметка е необходимо отрояване на разходите, заделени за тази програма и друго европейските университети, открите Европейския съюз. Това е една така отлична инициатива. Звучи много чудесна тази инициатива по отношение на професионалното образование, но трябва да помислим за някои е, е, условия. Е, необходима е така допълнителна работа, защото очакваме комисията излезе с съответната концепция. Тези три проекта трябва да се конкретизират, включително и пилотните проекти. В това отношение трябва така да, да се напълни с малко повече съдържание е този е, скелет, така да кажа, тези, е, тези проекти. Това е, е моето лично мнение. Е, сега нещо лично, господин е, комисар. В последните пет години ние е, с е, сигурност имахме сериозни спорове. Е, но с вас, но и комисията, но а, намерихме един конструктивен подход а, и намерихме допилните точки, за да а, работим заедно а, конструктивно. Затова благодаря ви отново от името на тази комисия за това, че намерихме начин да работим разумно и добре е, съвместно. Благодаря ви за това господин комисар. Много благодаря. За мен беше удоволствие, докато, дори когато между нас имаше разминаване. Началото а, беше а, буреносно, но мисля, че с времето а, успяхме да се сработим и да си сътрудничим много успешно с комисията – по култура и съм горд, че си сътрудничахме именно по този начин. За европейското образователно пространство взаимно признаване на училищните дипломи и сертификати – дори в по взаимното признаване на кредитите от различните университети понякога е много трудно. Съществува винаги този проблем. Но мисля, че всички трудности се преодоляват стъпка по, ступ, по стъпка. И схемата за е, Европейския университет може да бъде голям стимул, голям а, тласък а, и да донесе до взаимни ползи за образованието и държавите членки се надявам да преодолеят трудностите и недоверието, което съществува към това. има натиск от економическия свят и от бизнеса. защото образователната система в Европа в момента е много фрагментирана, съществувата а, около 50 различни системи а, само а, в. Uh, which means that we need 15-16 различни системи в Испания, в Германия и така нататък, така че трябва да намерим начин да координираме тези различни системи и как да подходим към тях. Ние работим за оплътняване на цялостната система. Финансовите решения могат действително да ни помогнат, да ни ориентират. Работим по специални програми, конкретни програми, извинявайте, и се надявам, че моят наследник също ще работи в този дух. За мен е ясно, че ние ще използваме един по-голям бюджет, за да увеличим програми като Еразъм Плюс, Творческа Европа, Корпуса за солидарност, да направим Европа по-включваща и да дадем възможност на повече хора да участват в тези проекти. Надявам се, че моят наследник ще продължи по този начин а, и началото ще бъде успешно. Благодаря. Госпожа Фара. Благодаря, господин комисар, за равносметката, която направихте. Коя, тя е много ценна, особено за новите е, депутати. Искам конкретно да ви опитам за измерението, културното измерение, тъй като това е един фактор за е, сближаване и е, в Европейския съюз. Е, особено в този период на, на е, центробежни сили и Брексит. За мен е важно нещо, е, следното нещо е, какви са наградите, европейски награди по отношение за, за литература, за филми, както наградата Лукс, които не се намират достатъчно авторитети, които заслужават да получат тези награди в Европейския съюз. Какво трябва да се направи, за да се подобри това, за да може творците, културните дейци в, тези, в Европейския съюз да, да заслужават в по-голяма степен такива отличия? Това е, е, как, след това културното наследство. Това е, е много важен фактор, защото той ни обединява. Общото ни културно наследство е извор на източник на гордост. Е, това заслужава нашата подкрепа. Бих искала да зная какви са вашите амбиции в това отношение. Thank you very much. Много ви благодаря. а, относно увеличаващото се, увеличаващата се роля на медийните а, а, проекти, увеличаването на бюджета би помогнало тук а, по творческа Европа. Тези дейности могат да бъдат значително по-добре финансирани през следващия 7 годишен период – и ще има повече подкрепа за европейски филми, за сътрудничество на европейско ниво. Нашият слоган за културното наследство е, беше когато миналото се среща с бъдещето си. И мисля, че това подчертава ролята на културното наследство. Наследството не е нещо мъртво, което принадлежи към миналото. Това е източник на енергия за бъдещето. Всички основни сектори на изкуствата а, м, използват културното наследство. Културното наследство може да бъде също източник на енергия за местните общности, които преминават през трудни периоди. Това, което се опитахме да направим миналата година и да продължим сега, е да открием възможностите и къде се намират те за заздравяване на европейската идентичност, да ги открием на всички нива, дори на най-низките. Защото някаква, някаква изкуствено налагане на европейска идентичност отгоре надолу е, не би а, а, имало смисъл но се опитваме нашия подход да се тръгва от местното, от най-низкото ниво, така както е и при Еразъм. Изграждането на личностен опит, насочване към младото поколение – европейската идентичност, подкрепена от Европейската година, се стреми да подкрепи местните общности и възращането на елементите на културното наследство. Това се отнася и за бъдещето. Uh, Благодаря. Следващия въпрос. Uh, thank you very much, uh, Mr. Много благодаря. Uh, to meet you here. Uh, радвам се, че присъствате тук. Искам да ви поздравя uh, за uh, успешното приключване на този интензивен период от вашата кариера. Uh, вие започвате uh, започнахме, ние започнахме съвместно нещо а, заедно и аз съм следил вашето, следила вашето развитие и вашия личен принос. Маш, моите въпроси вече бяха зададени от колегите. Първият ми въпрос беше с бъдещето е, през декември 18-та година беше приета една декларация за културата в Европа. Смятате ли, че Европейската комисия ще бъде партньор в този процес? И вторият ми въпрос е свързан с буреносното начало на нашата работа. Ако си спомняте, през 2015 година а, имаше а, финансови ограничения за финансирането на културната инфраструктура и отне няколко години, за да постигнем компромис и да имаме по-гъвкави регулации за предоставяне на финансова подкрепа. Е, и все още обаче не отговаряме напълно на културните нужди. Затова питам, какво е вашето наследство в това отношение? Е, оставихте ли някакви проучвания, изследвания, доказателства, които да покажат, че инвестирането в културни инфраструктури води до а, економически а, позитиви и добро, по-добро -по социално развитие. И така нататък. Благодаря. Thank you very much. And, uh, Много ви благодаря. Аз също искам да ви поздравя за избирането ви. Да, започнахме заедно. Когато аз започнах като комисар, вие бяхте министр в латвийското правителство. И аз много добре спомням вашите чудесни инициативи. Например, латвийската инициатива за седмица на творческите индустрии. Чудесна инициатива, наистина. В бъдеще мога да предам незавършено наследство да имаме Европейска седмица на творческите индустрии и иновациите. Това може да е инициатива на Европейския парламент, също както Европейската спортна седмица. Всичко е, това е много полезно на европейско равнище. Аз изцяло подкрепих декларацията от е, Давос е, за съжаление, тогава, 2018 година, поради друг ангажимент не можах да присъствам на среща в Давос. Декларацията от Давос обаче е, включва повече държави членки, отколкото участват в е, Еразъм и за това комисията има ограничени правомощия в тази връзка. Но пак казвам, подкрепям инициативата, подкрепям и държавите членки. Вероятно Европейския парламент като институция също може да подкрепи инициативата, защото според мен трябва да придаваме още по-голямо значение е, на културата в е, вземането на решения, в формирането на политика, тя трябва да бъде изтигната на ново по-високо равнище. Това е много добра идея и с сигурност ще я подкрепяме и в бъдеще. Що се отнася до тавана за инвестициите с източник европейски фондове в културна инфраструктура, много усилия положих да убедя колегата Корина Крецо, която отговаря за регионалното развитие, че това е необходимо. Там, където силите ми не стигаха, се обръщах и към вас, Европейския парламент, да окажем допълнителен натиск върху госпожа Крецо. Все пак беше частичен успеха в Комисията, обсъждайки следващия бюджетен период, обърнахме много голямо внимание на сближаването и на възможностите за комплексен подход. Така че примерно регионалните фондове да обхванат културните аспекти, териториалните, пък създаването на работни места и така нататък. Аз силно се надявам, че ще наделее комплексния подход към освояването на средства от фондовете на Европейския съюз и така ще преодолее разпокъсаността. Благодаря. Следващият от координаторите, госпожа Андерсън. Благодаря, е, господин комисар, за вашето е, представене. Е, да, разбирам от колегите, че сте работили много добре в предишния мандат. Аз не мога да преценя това, тъй като съм нова. Цифровизацията на нашето общество, тя се разраства. Чухме тази сутрин в комисията, че се засилва тази е, цифровизация, е, но че това води до... Има някои негативни явления, води до е, заболявания при младите хора, което изисква спортни дейности за младите и въобще за здравето на всички и че е, особено се проявяват негативните ефекти от цифровизацията при хора, които не се занимават е, с е, спорт и физически активности, физически дейности. Говори се и за и спорт, виртуален спорт, който е, се е, създава е, и който отново води до печалби за индустрията, производителите на игри. Какви възможности вижда комисията? да се справи с тези отрицателни явления или по възможност да ги предотврати какви импулси могат да се дават, е, е, да се отправят към нашите деца, които да бъдат върнати към е, книгата, към училището, какви стимули, импулси бихте, бихте могли да генерирате от комисията в тази посока? Благодаря. Again, I... Отново ще се върна към необходимостта от комплексен подход електронния спорт, е-спорт, <laughs> никак не ми допада а, такава концепция. Електронен спорт просто означава само електронно занимание, никакъв спорт в истинския смисъл на думата. В Европейската комисия няколко комисари работят съвместно за постигането на, е, на целите на декларацията от Тарто за здравословния начин на живот. Защото когато говорим за физическо възпитание и здравословен начин на живот, говорим не само за добро качество на храните, добро здравословно състояние, но и добро образование и редица други елементи – а в бъдеще е, ще имаме още по-големи предизвикателства за старяването, затластяването. Образователните проблеми, социалната маргинализация, социалното изключване. Трябва да използваме целият инструментариум на политиката, за да можем да постигнем добър резултат защото политиката сама по себе си не може да постигне много. Постигне много. Вярно, образователната е доста комплексна, но без култура, без спорт, без а, активизиране на младежите, тази политика не може да постигне нищо. Ето защо трябва да работим още повече, дори и в моя ресор, за да имаме по-голяма последователност между елементите на този ресор, да могат да взаимодействат помежду си. Мисля, че това въжи и за всички аспекти на бъдещето. Цифровизацията е огромно предизвикателство, защото може да е, е притегателният център е, за мнозина, които да се ориентират. И така приключихме с е, координаторите. Сега предлагам по два въпроса да обединяваме. Ограничавайте се до минута. Господин Елер първо поиска думата, след това госпожа Бантинг. Имам допълнителен въпрос, е, господин комисар, към е, е, европейското образователно пространство. Преди 15 години имахме и така създадахме европейската научна, научно пространство, научно-изследователско пространство. 15 години по-късно се налага че нищо не е помръднало в е, тази посока. Анализа показва, че е, част от причините се коренят в управлението. Няма структура за управление на това пространство. Вие споменахте координация, сътрудничество, но как си представяте едно такова е, управление, когато трябва когато 15 години нещо, една паралелна е, така идея се провали на практика. Госпожа Банти. Благодаря, благодаря ви, че дойдохте тук, за да е, чуем е, за извършеното през мандата ви. Много бях впечатлена от огромния брой младежи, с които сте срещали. Искам да отправя към вас една покана – през октомври ще дойде делегация младежи в парламента. Повечето от тях са в програми за чиракуване. И ако дойдете, ако можете да ги насърчите, да им вдъхнете увереност, дори да се реализира Брекзит, ние няма да сме държава членка, но пък ще сме в най-близкия съсед, така че и това ще е подходящо. Дали може да ни а, кажете а, как насърчавате младите хора тогава? Би било чудесно, ако можете да приемете поканата. Um, two tough questions. Е, два трудни въпроса. Много труден е а, въпроса за управлението на сътрудничество между университетите. Когато работим за бъдещи проекти, ние сме в постоянен контакт с държавите членки. И възникнаха два много деликатни въпроса. Първият за високите научни постижения, другия за географския баланс. Когато говорим за управлението в тази област, тези два стълба може да са очевидни за нас, но не бива да забравяме, че е, говорим за висши учебни заведения, висши училища, които много държат на своята автономия. Е, и това е, е една много сложна система. Значи не трябва да говорим за управляване на системата, защото те веднага възразяват, а да говорим за система за оказване на влияние. Как да бъдат подтикнати да сътрудничат, могат да се отвоят, могат да се отроят средствата по Еразъм, което означава по-голямо финансиране за университетите. Е, и те трябва да бъдат подтикнати да се възползват от тези възможности. Има и още нещо. Като че ли университетите имат инстинкт, така бих се изразил. Глобална е конкуренцията в тази област. Е, имаме някои чудесни европейски университети, но като погледнем е, класациите, ще видим, че в тях не стоят особено добре европейските университети. Да, Мюнхенската политехника е добро изключение, но или британски, или швейцарски е, са най-високо класираните университети. А според мен е, това още веднъж показва колко важно е сътрудничество. Първият ни проект беше изключително успешен. Имаме 17 е, с изградени съюза между университети. Те работят. В края на тази година ще е, публикуваме втория кръг. Отблизо ще следим работата и ще се стремим да отстраняваме слабостите. От друга страна, както вече казах, много трудно е да насочваме университетите, защото те изключително много държат а, на а, своята академична автономия. От друга страна, те са много а, конструктивен партньор и за научно-изследователското пространство този модел е добър, защото повечето европейски университети наблягат много на научните изследвания. Това е елемент, е, който изисква повече средства от самото преподаване. И аз мисля, че образованието в а, е, а, е, науките, технологиите, инженерството и а, математиката може да е едно добро начало. Как мога да насърча младежите? Според мен, Младото поколение е доста окрилено. Прави това, което иска, но не винаги получава това, което иска. В Европа имаме проблем с застаряването на обществото. Имаме демографски проблеми. И те могат да доведат до големи сътресения в бъдеще. Решението, което аз прилагах през изминалите пет години, беше образование. Образование в най-широк смисъл на думата. личностното развитие, кариерното развитие зависят от образованието но и обществото има значение. Колкото по-тясно споено обществото, толкова по-добре ще се развива в бъдеще. А това може да се постигне чрез образование, за да може да се изгради тази здрава спойка. Отворените и гъвкави образователни системи са най-доброто решение и за младежите, и за обществото. Благодаря. Thank you very much. Э, die nächsten beiden Fragesteller sind Frau благодаря. Следващите два въпроса са от госпожа Бочко и още един след нея. Благодаря. Ще мина на унгарски. Камиш, is, е, mint újonnan bekerült képviselőnek, nagyon jó volt ez az együtt. И за мен е, това бяха много успешни 5 години. Радвам се, че имахме а, унгарски а, представител в този период а, и че толкова успешно водихте това портфолио. А, мисля, че резултатите са блестящи. Успяхме да заздравим много от програмите, които функционираха, и успяхме да ги приключим други от тях. Тук трябва да споменем, разбира се, и разъм, но много други програми. Успяхме да работим в приятна обстановка и да създадем положително отношение към културния сектор. Радвам се, че вие успяхте да засегнете деликатни въпроси, като например за признаването на дипломите или за модернизация на образователните системи. Е, темата за многоезичието, е, многоезичието е, обучението на малцинствените групи. Всички тези теми вие успяхте да засегнете във вашата работа и се борихте през цялото време. Мисля, че унгарската роля тук беше много важна в тази ситуация като цяло, която е сложна очаквам а, следващия комисар а, да работи също така всеотдадено като вас а, и да а, си сътрудничи с, с а, нашата комисия. Много ви благодаря и ви желая успех. Хенинас. Uh, uh, благодаря, Мнозина ви познават от 5 години, аз не. И затова имам впечатления само от днешната среща. Малко се обърквам. От една страна казвате, че искате да подкрепите младежите, от друга страна казвате, че електронният спорт не е спорт. Аз не мога да се съглася. Това е много важна част от младежката култура и е-спорт. Погледнете Формула 1. Там има ли физическа активност или в шаха? Има ли? И въпреки всичко, това са признати спортове автомобилизъм и шах. Изключително важно е за европейските индустрии и за европейския спорт като цяло да приемат че има електронен спорт и ще има електронен спорт. Огромен е бизнеса с видеоигрите. И европейските компании трябва а, да влязат там. В Германия, в Польша, една от най-големите игри е създадена в а, Полша. Трябва да ги подкрепяме, но това са големите разработчици. А има и малки предприятия, които са отлични разработчици, без във всички случаи да имат собствено студио. Когато в Германия беше предложено електронните спортове да бъдат включени в Олимпийската програма, МОК заяви, че това не ни интересува – а не е така. Електронният спорт все повече се разраства. Олимпийското движение никога няма да може да го настигне. Това е действителността. И за това трябва да обръщаме внимание на електронния спорт, да го виждаме такъв какъвто е. Така че за тези последни седмици е, на поста, моля, преосмислете вашата позиция младото поколение е израсло с тях. Аз не очаквам от а, вашето поколение а, изведнъж да приемете тази идея, но е така. Преди да дам възможност отново на господин комисаря да отговори, е, искам е, да кажа, че всъщност е, вие се опитахте да отговорите на е, една е, от е, въпросите, които постави колегата за щетите върху здравето на деца, които прекарват ежедневието си пред екрана, не само ментални, мозъчни, дори кожни заболявания може да предизвика това или пък е, е помислете, е, може да се сравни това с е, Формула 1, е, например. Е, представете си, че седите в кола от Формула 1, какви, как би се отразило това на здравето ви? Да, същото въжи за електронния спорт, виртуалния спорт да, това сравнение с Формула 1 е, е съвсем е, релевантно. Защото електронният спорт е ментално, е, не е физическо натоварване, а на нас ни е необходимо физическо натоварване. На децата, извинете. Ами да, по принцип аз съм съгласен с младия господин. Аз отговарям за спорта, а не е, конкуренция и предприемачество са в моя ресор. Когато говоря за спорт, аз имам предвид няколко принципа. Първо, физическата активност. Второ, социалното включване. И трето, дейности по места – електронният спорт не отговаря на нито един от тези три критерия. Да, това може да е процъфтяващ бизнес. Сигурно това е изключително успешна част от економиката. Няма лошо. Но аз не давам нито един евроцент за Формула 1 или за едрия бизнес. Аз давам всички средства за масовия спорт, физическия спорт по места. Не за електронен спорт. Той може да има прекрасно бъдеще, но от гледна точка на моя ресор, аз се ограничавам до традиционния спорт, физическата активност, а не спортуването от креслото. Аз не финансирам и е, турнири по шах. От европейското равнище бихме искали да подкрепим всички унези зле финансирани местни дейности, които създават радостта от движението сред местните общности. So, die nächsten in unserer Fragerunde ist Herr Frankowski und dann Julie Ward. Господин Франковски, е следващи след това Джули Уорд. Благодаря. Е, заговорихме за спорт. Да оставим да останем на тази тема. Какви са плановете и приоритетите на Европейската комисия за Европейската спортна седмица, която предстои след две седмици? И какъв е шансът да се ратифицира конвенцията на съвета на Европа за борба с оговарянето на футболни матчове? Европейския съюз не дава добър сигнал, защото Малта отказва да се включи в процеса. Искам да кажа нещо за спорта съвсем бързо преди а, колегите да, а, колегата да си тръгне. Мисля, че трябва да бъдем отворени а, към широка дефиниция за култура. Това би трябвало да бъде позицията на всички ни, а, тъй като ние сме хора, които а, творим политика а, в областта на културата. За мен, например, уличното изкуство е много а, силно а, присъстващо изкуство, а, изкуство и съм правила конференции а, за това нещо, как можем да ангажираме а, в това изкуство различни е, точки от нашата програма. Е, защото това означава млади хора, които не са, не работят по стереотипи и по стари дефиниции, а просто са ангажирани в изкуството по свободен начин. Бих тук включила също и паркур и графитите, но призовавам като цяло да бъдем по-отворени към новите дефиниции. Е, различните форми на изкуство могат да се е, смесват, да се развиват младите хора, вземат едно, смесват го с друго, вземат нещо от е, културното наследство, преработват го, правят един ремейк и го представят по друг начин. Аз участвах в специалните Олимпийски игри в, в Лондон. Аз не съм голям спортист, мога долу-горе да карам колело и да плувам, но тези Олимпийски игри бяха много показателни за мен, защото може дори да си в инвалидна количка и да танцуваш или да правиш нещо, защото важното е да бъдеш част от групата, да си с хора, да участваш. Е, така се постига нещо. Е, това е моят принос по темата за спорта. И сега. Е, господин комисар, искам да благодаря на вас и на вашия персонал. Вие си тръгвате, но знам, че има страхотни хора, които работят във вашия екип. Знам, че сте отворени за критика, а това е нашата роля всъщност, понякога да критикуваме, така че а, отнесете във вашия офис а, нашата положителна оценка и моята положителна оценка към вашия екип, защото те бяха ангажирани през цялото време а, и работиха с нас общувала съм до някъде с членове на вашия екип за бъдещето на културните програми, медийната свобода и свободата на пресата, как да направим това по-експлицитно, по-видимо. Знам, че можем да работим с тях. И вие лично ми ме подкрепихте в моя доклад за културния диалог. Проведохме много открита дискусия за междукултурния диалог. Дали е това е нещо, което може да бъде учено, по какъв начин да се преподава, по какъв начин може да се осъществи в различните общности. Оценявам това. И две много важни неща, които би трябвало да да продължат е културната стратегия. And... Културната, диплом... културната програма за дипломация, защото това означава изграждане на а, мир а, и също изкуство за бежанците, друга програма, имаше специално финансово перо, което вие отделихте за тази програма. Много ви благодаря за тези усилия. Още един въпрос имаме. След това бих искал да дам достатъчно време на господин комисаря да отговори. Ще ви моля наистина съвсем кратко да се изказвате. Една минута. Още един тур изказва, въпрос имаме всъщност. Заповядайте.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 Международната конференция по музеите, която се провежда в Япония в момента. Една от темите там е установяването на конкретни определени дефиниции за някои артефакти. И как до сега сме се справили с проблемите, свързани с тези артефакти е, и проблемите с правата. Е, знаете ли за коя конференция говоря? И вие имате ли позиция по тези а, дефиниции? Ще допринесете ли по някакъв начин за подобряване на тези дефиниции? и какво ще правите в бъдеще, какви са вашите планове по този въпрос. Благодаря ви. Yeah, well, thank you. So, uh, especially... По тази uh, конференция нямам информация. Но незаконният трафик на културни ценности намалява пазара, легалния пазар и се увеличава черния пазар. Затова ние искаме да създадем правен инструмент, който държавите членки могат да използват, за да се борят с незаконния трафик. Това правим в момента. А какво се е случило в миналото? Това е въпрос на двустранни споразумения и преговори. Знам, че има някои е, инициативи в Германия, се провежда дебат, във Франция също, за това как да се върнат някои от е, музейните е, експонати и да се върнат на страната, от която те произлизат. Е, това е увеличаващ, е, постоянно е, разрастващ се дебат, но до сега Европейската комисия не се е намесвала по тази тема. И не виждам правно основание за намеса. Може би в бъдеще ще има такова. И комисията може да играе по-важна роля. за инициативата Изкуство и бежанци и социалните аспекти на творческа Европа. Винаги съм подчертавал важността на това, защото това е, е най-важно, че се осъществява социално включване. Тази политика е, в бъдеще трябва да бъде поддържана чрез е, Творческа Европа, както и в е, Еразъм. Това портфолио е бъдещо портфолио. То е ориентирано към бъдещето. Работата, която вършим сега, в тези, по тези политики ще даде плодове в бъдеще. Ето защо ние трябва да се отнесем сериозно към аспектите за социално включване. Благодаря. So, ich habe noch eine Nachfrage. И така, един допълнителен въпрос остава от uh, е, Георголис. I think that we got, uh, we got мисля, че се изгубихме в превода. Не това, което се случва с музеите в момента. Това не беше въпроса ми. Извинявайте, ще превключа на гръцки. Мисля, че Е, че не системата от музей, а дефиницията трябва да бъде променена. Това се опитах да кажа. Тази 25-та международна конференция, която се провежда в Япония, ще говори за значенията и за дефинициите а, е, за музей. Какво представлява музея? За това моят въпрос е дали а, е, комисията има позиция и дали вие ще допринесете при обмена на а, мнения. Например, има музей, които показват експонати от миналото. А, има посетители в музея, които разглеждат артефакти, артефактите, могат да разберат а, нещо за историята. И им съществуват също открити музеи, където посетителите могат да преживеят миналото и да бъдат част от това миналото. да бъдат част от експозицията. Затова мисля, че трябва да има промяна на дефиницията за музей. Затова, може би, комисията трябва да участва в този процес. Когато а, някой посещава музей, да не е просто посетител, а да стане част от експозицията и от експонатите. Благодаря. Честно казано, не съм сигурен, че професионалистите в тази сфера ще се съгласят с намеса от страна на комисията. Нашият опит не е много положителен. Относно дефиницията за музей и за формулирането на бъдещата роля на, музеи, на музеите, мисля, че не съм най-добрият специалист който да се изкаже тук и мисля, че професионалната общност може да ви свърши повече работа и да каже повече по темата. Благодаря, не виждам още въпроси. Бих искала отново да благодаря на е, господин комисар за петте години, в които е, работихме е, вие с нашата комисия, ние с вас, за подкрепата, за идеите, които почерпихте от нас, за нещата, в които се, за които се слушахте. Благодаря също така и на комисията за вашите идеи. Мисля, че ни предстоят много задачи, много е, задачи не изпълнихме, по много въпроси предстои бъдеща е, сериозна работа, е, както в областта на образованието, така и на културата, разбира се и на спорта е, ще е, надяваме се да получим адекватно е, финансиране за всички тези сфери, би трябвало ако разбира се, се разбираме, е, въпреки, въпреки е, различията по тема спорт, е, мисля, че трябва да да подкрепим реалния спорт, а не електронния спорт. както казах и преди, имахме много добро, много конструктивно сътрудничество и ако не се видим отново в този формат в комисията, ви пожелавам е, всичко най-хубаво и е, за пореден път ви благодаря за чудесното сътрудничество последните 5 години. Ich habe nur noch eine kurze Mitteilung. Едно кратко съобщение е, имам. А утре, утре точно в 9 е, е, трябва да бъдем тук, за да продължим заседанието. Утре ще имаме заседание на координаторите. Подгответе се, ако обичате. Благодаря и приятна вечер за тези, които приключват с работата.